Добър ден, колеги. Ще говоря на шведски. Добър ден. Горещо ви приветствам на днешното заседание. Ще започнем с, с на председателя. То е едно само направихме малка корекция в дневния ред, за да позволим на политическите групи да се подготвят списка за гласуване за утре, а той е доста дълъг и сложен. Утре ще гласуваме. Не е рядко събитие тук. А, и така, по одобряването на проекта за дневен ред не, не са поступили никакви искания за а, промени, но а, в протокола има за неща, които трябва да се променят. Тези протоколи се отнасят до протоколи от заседания през декември, ноември, октомври и съвместен протокол – от заседанието на ПЕШ и ФЕМ и три от съвместни заседания с ЛИБЕ. И аз предлагам да ги приемем. А, сега точка четвърта. именно действия за премахване лега, на гениталното осъкътяване на жените. Подготвяме се за задаване на устен въпрос, би трябвало да сте получили документацията с предложението за резолюция. Нямах намерение да го разглеждаме подробно, но имате възможност да внесете предложение за изменение. Като идеята, разбира се, е текста да бъде сбит и поставят три въпроса. Основни въпроси за които а, търсим отговор а, по отношение на предстоящата стратегия на Европейската комисия, която а, тя обеща а, да публикува като част от Холмската програма и там ще става въпрос за финансирането на различни дейности, свързани с а, жените. Там предлагаме да има средства и за а, действия срещу гениталното съкътяване, но всички тези действия би следвало да се общат под формата на една обща стратегия, защото така ще можем да получим ясна представа за връзката между различни типове насилие срещу жените. Има случаи, в които става въпрос за различни видове нападения срещу жени, там няма нищо ново, комисията не веднъж е говорила за това, утре ще е, гласуваме. А, но Сега имате думата, заповядайте. Аз искам да кажа а, само, ние всички сме съгласни, че а, това е от решаващо значение и нашето послание трябва да се чуе и съм, искам да ви подкрепя в това ви намерение и се надявам и другите да го направят. Благодаря за това. Ако няма други желаящи да се изкажат, утре ще гласуваме. Имаме списък ще се постави въпроса на а, втората или третата сесия, но трябва да се потвърди още не е ясно. Преминаваме към точка 5. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 общ бюджет на Съюза, Европейска комисия. Госпожа Матера е докладчик по това становище. Тя, за съжаление, днес е възпрепятствана, но госпожа Клаус е тук и ще я замести. А, господин Клаус, извинете. Добро утро, моля колегите и вас, господин председател, да извините госпожа Матера, тя не може да присъства тази сутрин, но ми възложи да я представлявам и така да се каже ми нахвърли някои бележки. Е, това, което ни предстои е, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението, предполага да се вземе отношение. Ние насочваме вниманието си към е, конкретен план 3. И е, като като ръководител на Института за равнопоставено третиране през 2012 година госпожа Матера е направила някои съществени предложения за равнопоставено третиране. И ком, е, комис, Комитета за защита правата на жените констатира, че темата за равнопоставеността на във всички политически сфери и във всички бюджетни сфери трябва да намери своето отражение. Тема, която поставяме е ежегодна, но е важна, за това го повтарям. С известно смущение констатираме, че по някои изчисления на сметната палата е, е, има промяна в квотата в, в областта на заетостта и социалната политика, точно в сферите, занимаващи се с равнопоставеността. Това е подчертано. Това ни тревожи и за това становището настоява за допълнителна информация по този въпрос, защото тези грешки са свързани с разходите за равнопоставено третиране. Затова комисията желая да получим допълнителна информация. Само това ще ни помогне да, се, да разберем за какво става дума. След това разработване на показатели и данни по полова принадлежност. От гледна точка на равнопоставеното третиране, това трябва внимателно да се провери. И накрая приканваме комисията при планирането в среден и дългосрочен план е, по отношение на плащанията и очертаване на бюджетните приоритети, да не забравя перспективата равнопоставено третиране. Надявам се нашата комисия да може да подкрепи това желание. Разбира се, ако колегите споделят други желания, аз съм готова да ги отбележа и да ги предам на колежката. Благодаря. Госпожа Гурма има думата. Благодаря много. От името на госпожа Пападополу, която е възпрепятствана, по лични причини моля да бъде извинена за отсъствието си от днешното разискване. Предавам нейните поздравления на докладчика. Това е много добро становище, което тя определено подкрепя. Ще повторя казаното от Криста. Срамно е наистина, че още една година мина и Европейската сметна палата не прави оценка на изпълнението на европейския общ бюджет от гледна точка на равнопоставеността на половете и, не, и насърчаването на това равенство. Трудно е да се определи как са из изхарчени тези средства и дали има напредък в това отношение. Анализът на въпросите, свързани с равенството на половете, трябва да е част от бюджетния анализ, така че е, потребностите и приоритетите да бъдат вземани предвид а, и да се прави оценка на въздействието на разходването на тези средства както върху мъжете, така и върху жените. Такъв подход ще помогне за по-точното целенасочване на средствата, както и на, а, на равенството и социалното сближаване. А, трябва да се призове комисията по систематично да подрежда приоритетите, свързани с равнопоставеността по полов признак във всички политики и да залага на постигането на реално равенство чрез всички свои политики. Липсата на конкретни цели в това отношение по отношение на въздействие, ефективност и ефикасност е основен недостатък. Мисля, че е важно да проучим какви са причините. И за това е много важно да се определят необходимите инструменти за проследяването чрез съответните индикатори, специфични за темата равенство на половете, за да може да се оценяват резултатите и да се анализират факторите, които имат отрицателно въздействие върху равност равнопоставеността. А, защото това е проблем и трябва да работим за повече равнопоставеност. Благодаря. Благодаря. Има ли желащи да вземат думата? Никой не се е записал. В такъв случай Можем да разгледаме графика. Краен срок за изменение 24 е януари, 12 часа. На 12 февруари ще се проведе гласуване. И след това на през март отново и на априлската пленарна сесия ще се разгласува. Минаваме към следващата точка освобождаване от отговорност за 2012 за Европейския институт за равенство между половете, госпожа Клас. И тук мога да предам думите на госпожа Матера. Тук ние приканваме е, във всички политически сфери на Европейския съюз е, да намери отражение равнопоставно третиране на половете. Обръщаме внимание на вписване на Европейския институт по въпрос на равнопоставеността е, в рамките на европейските институции. Ежегодните разходи на института в размер на 7 милиона и 700 хиляди отговарят на бюджетните изисквания. Освен това, изразяваме одобрение, че Сметната палата не само отбелязва значителните успехи на института при прехвърлянето на средства между 2011 и 2012 година. Те отбелязват също, че институт го, Дейностите в рамките на бюджетното изпълнение са изрядни и в съответствие на, с изискванията. В пета точка от дневния ред се предвижда допълнителен контрол върху възлагането на обществените поръчки с цел по-добро е, наблюдение и контрол върху бюджета. В точка 8 се обръща внимание, че дейността на института през 2012 година е довела до двер два доклада за равнопоставено третиране и промените във времето, в климата и насилието върху жени. Това дава добра база за работата на Европейския съюз. На базата на информацията, с която разполагаме, директорката на Европейския институт за равенство между половете може да бъде освобождена от отговорност за изпълнението на бюджета през 2012 година. Eh, Сега eh, да чуем госпожа може би Зубер, може би загуб... пропуснах нещо. Говорим за 7 милиона и 700 хиляди. Какво друго правят, защото стана дума, че има два доклада. По принцип бих искала да зная за какво, да чуя за какво се изразходват всичките тези средства в Европейския съюз, как това влияе на живота на жените, например за насилието върху жени. В моята родина Унгария почти няма институционална рамка. Европейския съюз дава дава много пари, без това доводи до конкретен резултат. Така че това искам да разбера. 7 милиона и 700 хиляди е, годишно, но добре, чухме два доклада. Какво друго е направил института? Това ме интересува. Мисля Клаус. Господин Клаус, благодаря за критичния коментар. Да, имате основание и ние ще го сторим. Приканвам колегата и останалите да прочетат доклада в подробности, да направи предложение. С мнозинство се взе решение Европейския институт да получи подкрепата на нашата комисия и Европейския парламент. Това бе политическо решение. Разбира се, в отделни сфери има какво да се желае и това трябва да се отрази в бюджета. Благодарение на института можем да използваме по-добре средствата, за да работим по-сериозно в Европейския съюз по този въпрос. Но аз съм съгласна с колегата. Трябва да следим с критичен поглед работата на този институт и да моля да ме разберете. Аз не съм тук като адвокат на института. Може би има други възможности, господин председател е, така че да поканим ръководството на института на събеседване тук в нашата комисия, очи в очи да обсъдим нещата. И това е нашата политическа задача като покажем, че даваме своята политическа подкрепа, но и да упражним известен натиск за по-нататъчната работа на института в определени сфери. Тук говорим само за освобождаване от отговорност. Председателят, да, разбирам, просто исках да ви кажа, че на следващото ни заседание е, когато ще поканим института, ще поговорим конкретно за тяхната работа. Тук имаме сред нас поканени експерти и Очакваме днес те да споделят своето наблюдение върху института, а на следващото заседание самия директор ще дойде да ни каже за работата. Така че ние имаме добри отношения с тях така че е, имаме добри отношения. Госпожа Гомайнер, преди всичко мисля, че трябва да посетите института. Аз бях в делегацията е, в рамките на литовското председателство и смятам, е, че този институт върши много повече работа, отколкото ние си представяме. Това първо и второ има чудесна база данни за равнопоставеното трети третиране и с един мини малък екип те вършат чудесна работа. Така че ако ни прочетете внимателно доклада за дейността от миналите години, ще видите колко много програми осъществява института с много малко персонал. От една страна те вършат много работа и второ имаше съкръщения и то сериозни съкръщения в техния бюджет, в рамките на общите бюджетни съкръщения. Така че влезте в сайта на института и ще почерпите много прозрачно представена информация за техните задачи и сегашният директор госпожа Лангбак често посещава парламента при различни дейности или при необходимост винаги присъства, винаги е готова да изслуша предложения а, и в а, Рита Томсън също беше в делегацията, за която аз говоря нашия председател председателстваше делегацията, така че моето предложение идете, вижте, Ласло Андор също присъства там еврокомисаря. Работата е, че госпожа еврокомисарят Реди нямаше време и в рамките на литовското председателство да направи посещение. Е, което не е толкова хубаво, защото би трябвало да, да го стори, но надявам се, че такова посещение предстои. Трябва да ви кажа, че те наистина работят добре. Можете да се информирате им откъде. Председателят, благодаря с, с интерес и слушах представянето на дейността на института и ще чакам да се видя с представителя на института днес следобедно. Все пак 7 милиона и 700 хиляди са много пари в условията на криза. Могат с тези пари да подпомогнем бизнес дами, е, които да създадат своя предприятия, да създадем инфраструктура е, за борба с насилието срещу жени и би трябвало да проумеем, че хората, които работят с години в Европейския съюз, са свикнали с такива цифри 7 милиона и 700 хиляди евро, но трябва също да проумеем че тези средства трябва да бъдат много добре обосновани. С два доклада Аз мисля, че трябва да подкрепим наистина жените. Има жени в Европа, е, които наистина се нуждаят отчаяно от средства за живот. Председателят, благодаря много, господин Громеве. Ще бъда много кратък, защото сме, е, скоро предстои конкретен дебат по този въпрос. Да припомня, един от проблема за равнопоставеността е липсата на хармонизирани данни, конкретни данни е, може би да, за да узнаем какво правят държавите членки и една от задачите на института е да контактува с държавите членки, да почерпи тази информация и да проучи изпълнението на нашите политики. Необходима, нужна дейност и точно това подкрепяме ние. За това имаме нужда от института и ако не правят повече, просто нямат капацитет. Така че нека бъдем много внимателни, когато критикуваме, защото наистина им е много трудно. Ако ние не ги защитим, не зная кой би могъл да го стори по, по автентичен начин. Аз също ще направя изказване по този въпрос. А също нееднократно съм общувал с института и съм съгласен с казаното от колегата. Нямаме достатъчно документация и статистика, за да направим оценка и да преценим какво е необходимо да се направи в областта на равнопоставеността на половете. Да, досадно е да говорим за липса на статистики, но все пак това е един сериозен проблем и трябва да направим много повече от няколко доклада. Съвета, комисията имат някои доклади. Има страшно много ден, е, работа да се свърши. През 2013 е, година бе въведен индекс за равнопоставено третиране, т.е. за сравнение между различни страни в различни области, сектори, е, включва се пазара на труда, участие в ръководни дейности и така се очертават е, различията между мъжете и жените в тези области. При наличието на такъв индекс е, можете да направите сравнение между различни страни. Моята страна, Швеция, Дания, Финландия с различните системи. И въпросът е защо е така, защо дъчаните правят по-добре е, по-добри неща. Това дава много храна за размисъл. Измерването на индекса а, а, е много интересно и полезно. Ако имате, да речем, 100, това означава напълно покриване и в съответствие или 54% в някои страни. Има страшно много работа, докато достигнем 100 е, можем да говорим по въпроса за индекса и да се проведе много сериозен дебат по въпроса, но това е чудесен начин да разнищим научно е, подплатата на индекса. Хубавото е, че на следващото ни заседание Регина Ламбах ще присъства и всички, които имат важни въпроси, могат да ги поставят. Така че приканва Приканвам всички членове да присъстват на това наше следващо заседание. За сега ви благодаря. Е- Дали има още някой, който иска да се изкаже по този въпрос? Графикът. 24 януари е срока за подаване на изменения. На 12 февруари ще гласуваме, а през април Докладът ще е в пленарна зала. Преди да преминем към следващата точка от дневния ред, искам да ви кажа, че един от членовете на тази комисия е... има дете, което е чудесно.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 че сътрудничеството и духът на компромис беше основният тенор на доклада. Това беше много добре, много продуктивно за нашата работа. Работихме по 12 компромиса. Това е много добре. И смятам, че почти всички компромиси ще бъдат подкрепени от мнозинството на политическите групи. Тези компромиси е, се съсредоточават върху две-три основни теми. Най-напред анализ на економическата ситуация – не само економическата ситуация, но и политическата ситуация в Европа и как тази ситуация засяга е, правата на жените в Европа. Особено се занимаваме с ситуацията, която води до дисбаланси в правата между жените и мъжете. Има разнобой в мненията по въпроса за влиянието на економическата ситуация върху жените. И по отношение на обхвата на това влияние. Политическите мерки, които са предприяти за преодоляване на економическата криза – тези политически мерки също имат влияние върху равнопоставеността и то негативно влияние. Това е един от изводите, който правим. Постигнахме споразумение по безработицата, по разликите в работните условия на мъжете и жените, разликите в заплатите, между мъжете и жените, разликите по отношение на социалната сигурност и надбавките и така нататък. Има и други компромиси, които по принцип се отнасят до насилието на жените, трафика на жени и имаше още други изменения, които са свързани с квотите за жени. Има изменение за естеството на работните условия за младите жени. Имаше общо 350 изменения, които успяхме да ги обобщим в 12 компромиса. Сега искам да уточня нещо съгласуването. Моите индикации са предимно плюс, т.е. за, гласуване за е, отделните изменения. Има 3-4 точки, които са по-противоречиви. Там ще има индивидуално гласуване, например Изменение 117 от госпожа Береш. Имаме резерви по отношение на съдържанието и важността на това изменение. Нашето предложение е свързано с трудовите договори. Смятаме, че всяко постоянно работно място би трябвало да води след себе си и, тр... и трудов договор. Госпожа Переш казва, че всички договори, трудови договори означават истинско работно място, истинска заетост. Ние обаче смятаме, че е, по принцип фона е положителен, но реалността изглежда доста по-различно. Смятаме, че работните места трябва да са истински работни места, защото има някои работни места, които са временни, и отговарят на временни нужди на предприятието, така че с социалистите и демократите трябва да се споразумеем върху е, съдържанието на това изменение и трябва да говорим и с госпожа Переш. Някое уточнение за квотите – има компромис за квотите. Е, има и квоти за жени в управителните съвети на предприятията. Аз не бих препоръчала гласуване за това изменение. Нашата политическа група има критични отношения към квотите. Ние не смятаме, че с квотите ще се решат проблемите на неравнопоставеността между мъжете и жените. Това е моята позиция. Тоест, е, много от е, членовете на моята политическа група може би няма да са на това мнение, но вероятно моята политическа група тук по този пункт ще се раздели в гласуването. Аз обаче казвам какво е моето отношение, моето становище и партията, която аз представлявам в Европейския парламент. Това е основното, което мога да кажа за равнопоставеността и неравнопоставеността между мъжете и жените. Това са основните имаше разлики в някои от становищата, но мнозинството от политическите въпроси, според мен, са въпросите, по които постигнахме споразумение. Благодаря на всички колеги, които ме подкрепиха, които работиха по това досие. Мисля, че добре се справихме, постигайки тези компромиси. Много работа бе вложена, особено от страна на политическите групи, на докладчиците в Сянка. Благодаря на Анджела от секретарята. Тя много ми помогна. Благодаря. Председателят благодаря. А сега имате възможност за дискусия. Госпожа Хани Пол има думата. Yes. <laughs> Yes. Аз е, благодаря, господин председател. От името на госпожа Клева Кеколс искам да се изкажа. Аз също я поздравявам по повод раждането на детето и това е, е прекрасно. А, госпожа Клевакакъс е, иска да поздрави докладчика за отличния труд според нея основните моменти са засегнати в измененията и компромисните такива. Госпожа Клевкакос обръща внимание специално на ефектите на економическата криза върху жените, по-специално на трудовия пазар. Тема, която не сме засягали е за пенсионните права на жените. Друг въпрос е за съчетаването на професионалния и семейен живот. Необходими са повече центрове за отглеждане деца, повече трябва да се помага на младите жени, за да могат да се развиват професионално отношение и специално да могат да работят на постоянни работни места и да се ползват от социалните придобивки. Тя обръща внимание също така на борбата с насилието и за повече грижи за жертвите на насилие. А, говорим а, за договорите а, за заетост. А, Госпожа Берес, както и докладчика, се спират на това. Аз също отстоявам правото на всички да имат добър трудов договор, какъвто трябва. А, Тоест, за жените в ръководните органи на фирмите е, това вече мина. Ние много го подкрепяме. Аз съм съгласна с докладчика, че е възможно това да не реши някой от проблемите в корена на този проблем, но ще ни помогне да го преодолеем, т.е. имаме нужда от повече жени в ръководните органи. Има страни, където има квоти. В шведския парламент има повече жени депутати, например, отколкото мъже. Т.е. този подход дава резултати и ще видим чрез позицията на Европейския парламент. Надявам се подобни ефекти и в ръководните органи на всички европейски компании. Благодаря. Благодаря, госпожа Билбао. А, благодаря, господин председател а, благодарности на докладчика за а, трудната а, работа, която с чест е свършена, а, особено по отношение на компромисите. А, компромисите ще бъдат а, отново обсъждани тази седмица, що се отнася до а, първоначалния дебат. А, в проекта за становище се застъпва от основно економическите аспекти на въпроса за равенството между половете, а нашите изменения се отнасят предимно до начина по който се е, формират обществените политики при което трябва да се да, отдава дължимото на приноса на жените в изграждането на обществото чрез извърш, полагането на труд, платен или не. А, мисля, че така ще можем да погледнем нещата от друга гледна точка. Няма да постигнем равенство, ако нямаме гъвкавост на работното време, така че реалностите на семейното положение да се отчитат във всички конкретни случаи. Освен това, е необходимо да включим жените в процесите на вземане на решение чрез публичните политики това е важно не само с оглед подобряване на управлението, но и по съображения, свързани с конкурентоспособността. Все повече анализи сочат, че участието на жените на пазара на труда, особено в области доскоро считане за изцяло мъжки, водят до по-добри резултати за фирмите и економиката като цяло и повишаване на конкурентоспособността. Тоест не само критика, да имаме и положителни предложения, за да помогнем нещата да се подобрят. Няма да постигнем напредък, ако не се откажем от политиката на строги бюджетни ограничения. Това се отнася и за Европейския парламент, за начина по който хората използват езика, изображенията, които а, виждаме. Всички тези неща трябва да се променят. Има неща, които а, с, а, трябва да се разглеждат в интегриран план, защото засягат редица области. Да, за плана за преодоляване на проблема, да, за квотите. Аз трябва е, да призная, че в началото не бях за квотите, но после си дадох сметка, че ако ние жените се подготвим, естествено ще намерим а, е, място за реализация, но го, а, е, чакам 20 години и това не се случва. Затова да за квотите. А, казва ми една колега, а за какво са ти тези квоти. Аз казах, вижте, аз искам квоти, за да можем и на нас да се даде възможност да грешим толкова често, колкото грешат мъжете. Благодаря. Госпожа Делфо. Преди всичко искам да благодаря на докладчиците за положените усилия за постигане на е, компромис. Е, е НП не подкрепя всичко, но намираме, че подходът е конструктивен. Ние също сме със свободен вод, специално по отношение на квотите, на равнопоставеното третиране и на въпросите за жените. Очевидно можем да подчертаем, че че трябва да се направи нещо повече. Струва ни се, че предложеният доклад беше наистина доста економи... економически ориентиран, но доста е обобщаващ и доста песимистичен. Явно е, че сме в криза, но не мисля, че е отразена реалността от всички 28 държави членки както и съответните нюанси. Що се отнася до трудовите договори, за жените искам да припомним, че понякога работата на половин ден може да бъде доброволно избрана, така че не може да се каже, че в момента, в който една жена работи в частния сектор, трябва да получи съответна подкрепа. Така че струва ни се, че трябва <clears throat> да се добавят някои неща има обаче въпроси, които будат загриженост, като да речем въпросите за равно заплащане и все пак ако разгледаме внимателно нещата, ще добием обща представа за поста, равнопоставеността на половете през, минали, минала, през 2012 година. Ние искаме да помислим сериозно, но все пак да настояваме пред комисията да настоява директивата за равнопоставеното третиране да бъде транспонирана във всички държави члени а, което не е факт за сега. Все пак 2012 година ние трябва да уточним какво е, е обект на наблюдение и дали разликата между мъжете и жени се дължи на кризата, просто защото особено засегнати бяха така да ги нарека мъжките сектори или жените са обект на неравнопоставено третиране от структурно социално естество на пазара на труда. Очевидно, неравно, структурната неравнопоставеност не е сфера, в която бележим съответно напредъка така че трябва да обърнем внимание, че е, има сфери където, и сектори, където жените не са особено добре представени. Научната сфера, е, разбира се, в економическата сфера да бъдат привлечени с възможност за равнопоставено запращане. Така че всичко това тръгва, разбира се, от равните възможности за обучение между млад, на младите мъже и младите жени. Също трябва да назначим бизнеса да обърне по-голямо внимание на жените, в това отношение можем да помолим и, и търговските палати да помогнат. Разбира се, в фундаментално значение е въпроса за добро съчетаване на личния и професионалния живот. Тук трябва да се работи за това в семейството, повече да се споделят задълженията и професионални и грижите за семейството, потръгвайки от вземането на децата от яслите и стигайки до всички е, публични сфери. Но трябва също така това да се отрази върху бизнеса. Предложила съм и едно изменение, което ми се струва важно, макар че не очаквам голяма подкрепа хора е, така наречения Family Caregiver Status, т.е. жените да получат този статут, за да не бъдат наказвани в професионалния си живот и да се легитимира важната роля на жената в семейството като важна социална роля. Особено когато става дума за майки на деца с увреждания, които са особено уязвими. По въпроса за стереотипите, НП има редица програми за заостряне на общественото внимание, специално за юношите, за младите хора и за представянето на образа на жените в медиите Настояваме на необходимостта и ние не сме единствените да се помисли в светлината на предстоящите избори и нови европейски мандат, да че комисията трябва да се замисли по този въпрос и в бъдещата Европейска комисия да се обърне внимание на равнопоставеното третиране на половете. Бих казала също, че сме внесли предложения за борба с насилието пред жени по въпроса на госпожа Парванова, годината 2016 да бъде посветена на борбата и защита на жените от насилието. Може би, що се отнася до квотите, вие не сте убедени, че това може да се постигне, но трябва да ви кажа, че в Белгия това работи наистина много добре. Е, е, това са част от измененията, които съм предложила. Благодаря за вниманието, с което ме изслушахте. Председателят, благодаря. Искам само да попитам дали някой от комисията не желая да реагира? Казвате не, няма нужда ли? Тогава да ще върна думата на госпожа Зубер, докладчика. Благодаря отново, господин председател. в, при изготвянето на доклада и предвид проведената дискусия, е, аз мисля ясно казах, че економическите въпроси и начина по които съм ги отразила в доклада са много важни. Мисля, че а, е, това има съответен смисъл. Но да кажа, че този доклад а, е, се базира на проучване на Европейската комисия. А, от, относно равнопоставеното третиране на половете през 2012 година. Тук акцента е поставен основно върху економическите аспекти. Европейската комисия твърди, че тези економически въпроси имат много сериозно отражение върху дисбаланса, върху нарушаването на равнопоставеното третиране. Мисля, че значението, което се придава на тези економически въпроси в доклада, просто отразява доколко комисията ги смята за важни. И този е, доклад се базира на факти и цифри. Quero só, е, enfim, só uma das questões que também me parece importante esclarecer. E, eu... e още нещо, което трябва да уточня. Знам, че въпроса буди противоречиви мнения. Работата на намалено работно време. и какво точно представлява тази временна, тази заетост на съкратено работно време, доброволно ли е, не е ли доброволно, поемането на такива, приемането на такива трудови договори. Трябва да кажа, че жените днес се сблъскват с много трудности, така че обикновено работодателите са тези, които в случая носят отговорности предвид и конкретното положение в, на, съответната, на съответните жени. Не бива да забравяме, че има и елемент на доброволност, но все пак не бива да допускаме този въпрос да се манипулира. Това трябва да е естествена альтернатива за жената. Да, очевидно, нещата са много различни в различните държави членки и моето, моето виждане до голяма степен се формира на базата на опита ми от моята страна. Но факт е, че на, с намалено работно време работят предимно жени. като понякога заплатата е 200-300 евро на месец, е, което разбира се не е изгодно за жените, но при липса на альтернатива те го приемат. Освен това, такава, такива длъжности не дават на жените желаната економическа независимост. И това ни тревожи. Бихме искали да гарантираме да продължава да има възможност за такива длъжности, но в съответствие с потребностите на съответните жени. И а, е, накрая не искам да предизвиквам излишни сблъсъци и дебати, но жените, които е, са един вид е, наказани за това, че се грижат за зависим и уязвим член на семейството, не бива да бъдат заклеймявани с предразсъдъци и да страдат заради това. Ние предлагаме отново да се припомни, че е, жените трябва да и да работят и да е, полагат такива грижи. Е, в крайна сметка боим се, че жените ще се посветят само на грижата на е, уязвимите членове на семейството поради липса на избор, но това ще бъде вид на дискриминация, защото всъщност те извършват една важна дейност. А факт е, че социалните служби не могат да окажат достатъчна помощ на хора в такова семейство, в такова състояние. Така че благодаря за дума. Това е, е... Председателят, благодаря. Ще гласуваме утре от това досие, утре сутринта. и вероятно през мартенската сесия досието ще влезе в пленарна зала. Ще е интересно да видим какъв ще е резултатът. А сега преминаваме към точка 8. Става дума за сексуалната експлоатация и проституцията и влиянието върху равнопоставеността на половете. Думата има госпожа Ханибал, докладчицата. Благодаря. За мен ще е голяма чест да представя този доклад. Темата, мисля, е много важна и става все по-важна в Европейския съюз. Проституцията и сексуалната експлоатация до голяма степен са свързани с жените, защото мнозинството от е, хората, които работят като в проституцията са жени 99,9%. Затова е хубаво нашата комисия да се занимава с проблема. Надявам се да приемем доклада. Е, доклада ще бъде изпратен в държавите членки и държавите членки ще трябва да преосмислят политиките и законодателството, което вече имат в областта. Проституцията по принцип нарушава половото равнопоставяне и въпреки, че хората казват, че това е най-старата професия и че тя продължава вече хиляди години, няма причина за това тази професия да продължава да съществува още хиляди години. Това е професия против е, женското достоинство и това е общия тенор на моя доклад. Аз не съм толкова идеалистична да смятам, че може да елиминираме проституцията за след, в следващите години, но това, което смятаме, че може да намалим проституцията и криминалните дейности, които са свързани с нея. Европейската комисия по принцип казва следното. Неравнопоставеността между мъжете и жените нарушават фундаменталните права. И това именно прави проституцията. Проституцията накърнява човешкото достоинство. Въпреки това, имаше различни подходи към проституцията. Това го зная. И те бяха отсветени от философски течения по различен начин. Моят анализ е следният. А именно, е, проституцията нарушава равнопоставеността и накърнява човешкото достоинство. Е, това е по принцип признато становище, но на практика има проблем, а именно, че жените трябва да са свободни и да правят това, което искат със своите тела. Но аз не смятам, че жените се впускат в проституцията, защото искат. Има голям трафик на жени в Европейския съюз. И комисията е събрала данни, които сочат, че 80% от хората заети в проституцията са именно жертва на трафик. Зад проституцията се крие криминалност, крият се престъпни банди, Има много хора попаднали в престъпния свят именно чрез проституцията. И това се случва в, и в страни, в които проституцията е легализирана. Легализирането на проституцията не спира престъпните дейности, свързани с проституцията. Например, в Германия и в Холандия се вижда, че е, престъпната дейност, свързана с проституцията, даже нараства. В е, Гърция също е легализирана проституцията. В други европейски страни проституцията не е легализирана, а жените са инкриминирани, когато се занимават с проституция. Е, проституцията самата като такава не е, е криминално деяние, а сводничеството. Това е положението в Обединеното кралство. Е, това въжи и за Ирландия, и за други европейски страни, където не само жертвите, а и жените биват подвеждани под отговорност. Другия модел, който бива подкрепен е моделът от Швеция Ирландия и Исландия, но и всъщност купувачът на сексуални услуги, потребителят, той е страната, която бива инкриминирана. Аз съм записала в доклада, че това е именно пътят, по който трябва да тръгнем. Данните от е, Швеция сочат, че по този начин се променя отношението към жените и се намалява проституцията. Младите мъже в Швеция гледат на проституцията като дейност, в която те не искат да бъдат въвлечени. Така че аз залагам на този модел. Има нещо интересно във Франция, където ситуацията е много сходна на тази в Обединеното кралство. Има законодателство, е, което в момента се приема във Франция. Е, то още, мисля, не е минало в Сената. Е, то върви в посока на шведския модел. Тоест, това е становище, което почва да бъде подкрепено в Европейския съюз. В този контекст мисля, че трябва да помислим защо жените започват да се занимават с проституция? Аз не смятам, че това е въпрос на свободен избор. Мисля, че много малко жени, независимо от лобито, от сексуалното лоби, мисля, че много малко е, жени е, взимат свободно решение да се занимават с проституция. 80% от жените, от е, проститутките са били насилвани, са били жертва на насилие. А е, много хора, много жени започват да се занимават с проституция от економически, поради економически проблеми. Но така или иначе не става дума за свободен избор. Ако е, вие сте били жертви на, на насилие и започвате да се занимавате с проституция или пък ако се занимавате с проституция, защото нямате друг избор за економическа дейност, то трябва да кажем, това не е свободен избор. Проституцията не е професия като друга професия. А, това е моето лично отношение. Аз не смятам, че някоя друга жена, която и да е друга жена от комисията, която би казала, да, аз с удоволствие бих се занимавала с проституция. Дори в личен разговор аз бих искала да чуя такова мнение от колежка. И така, проституцията накърнява равнопоставеността. Аз препоръчвам да се занимаваме с цел ограничаване на проституцията с шведския модел. Надявам се да подкрепим този доклад. Имах много плодотворни дискусии с докладчиците в Сянка. Смятам, че начинът по който работихме е конструктивен и сега резултатът е един доклад, който може да бъде подкрепен от всички. Това е моята надежда. Това е нещо много важно за жените в целия Европейски съюз. Председателят, благодаря. Сега, колеги, имате възможност за изказвания. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на естонски. И това е тема, която наистина много ме вълнува. Благодаря на госпожа Ханипал за работата, която е вложила, в, вложила в този доклад. Благодаря на всички колеги, които са работили по досието. Ние имаме същото отношение към проституцията. Ние смятаме, че жените не бива да продават телата си. Нашите изменения изразяват два подхода към проституцията. Госпожа Ханибал спомена тези два подхода. Единият от тях е подкрепята на инкриминирането на проституцията. Това е доминиращият подход може да кажем, че това е подходът, който се основава на пазарния принцип. Ако няма търсене, няма да има предлагане. Шведският модел е много добър. Смятам, че него трябва да подкрепим. Има и друг подход – който казва че принципно, че жените имат право да правят с делата си каквото искат. Аз не смятам, че 90% от жените, които се занимават с проституция, свободно са избрали тази кариера. Нашият анализ сочи, че причините, поради които жените стават проститутки, нямат нищо общо със свободния избор на тези политици, които подкрепят експлоатацията на а, женското тяло, на тях искам да кажа, че този доклад не се съсредоточава върху секс, който почива на взаимно споразумение и съгласие. Ние би трябвало да вземем предвид връзката между проституцията и престъпния свят. Бих предложила инкриминирането на сексуалните услуги, защото това ще е в полза на нашите общества. Ако няма проституция в нашите общества, никой няма да пострада. Аз подкрепям онези, изменения, които инкриминират проституцията, но имам и техническа забележка. В този доклад и в измененията има объркване на термини. А, говори се за момичета. Аз предлагам термина а, малолетни лица. Защото смятам, че хората, които говорят за момичета, имат предвид именно малолетни лица. Проституция, когато става дума за момичета, т.е. за малолетни лица, това е нещо абсолютно неприемливо. Но когато се говори за момичета, не е ясно какво се има предвид. Това не е термин, който е правно обвързващ. Имаме ли предвид лица между 19 и 20 години или под или над тази възраст? Трябва да хармонизираме терминологията. В ООН, в е, Конвенцията на ОНЕ за правата на детето, се казва, че дете е малолетно лице. Може би имаме предвид, 10, 10, е, имаме предвид лица на 10-12 години, така или иначе момиче не е правен термин. Благодаря, казва председателят. Е, е. Искам да реагирам на едно от казаните от вас неща. Неодавна вие казвате, че различните държави членки дават различни а, дефиниции на дете, малолетно, непълнолетно, но а, в Швеция а, момиче означава дете. А, аз така го разбирам също този термин. Ам... Като погледнем международното право, и а, един от основните документи в това по, отношение е Конвенцията на ООН за крила на детето. Дете означава дете, което е непълнолетно, под 18 години. Когато кажем момиче, това не е ясно, може да означава и млада жена, която да е на възраст между 18 и 21 години. Дете има в такъв смисъл и емоционална оценка. Благодаря, госпожа Морвай. Be van kapcsolva, most lehet hallani? Nagyon örülök ennek a jelentésnek, és szívből е, Радвам се, че имах възможност да се запозная с този доклад. Поздравления е, на докладчика и за, цял, за цялата свършена работа. Искам да подчертая два момента от доклада въобще промяната на парадигмата, която е в ход е, е, в е, рамките и във връзка с доклада. Първо, в историческо измерение обществото винаги е сочило с пръст жените в такива ситуации. Е, говори се за морал, и то подхода е различен, когато става дума за мъже и жени. Е, тук вече сме поставили този въпрос и винаги сме питали как е възможно една жена да направи подобна грешка, особено включително когато сме говорили, например, и за абортите. А има обаче и друг аспект. Мъжът проявява безотговорност, мъж, който става причина да една жена да забремене и после не иска детето. Как може този мъж да не поеме своята отговорност, отговорност за действията си довели до тази ситуация? в други положения, да речем насилието спрямо жени, много често отговорността пада върху жените, питайки е, защо тази жена не се разделиш с, защо просто не си тръгне вместо да задаваме въпроса защо някой упражнява насилие на тази жена и да поставим акцента върху извършителя на подобно действие. В нашия контекст, е, в нашата конституция включително, е, акцента се поставя върху мъжа, а не върху жената той решава, тъй като такова право му е дадено от обществото. Тоест, мъжът е този, който е, решава, че може да третира жената като обект за покупка, защото това е проституцията. Плащат се пари, за да се купи жената. Жената, както се купува стока без да пита иска ли тя, не иска ли, не задава въпроси защо тази жена се занимава с тази дейност и дали тя е по свое желание или а, се занимава с тази дейност а, по принуда, защото е била жертва на сексуална насилие в детство, детството си или има деца за отглеждане. А, един, един мъж никога не би задал този въпрос, така че е много важно да пренесем акцента от жената върху мъжа в светлината и на цялото това историческо развитие. Нека не сочим с пръст жената е, като виновница. И още нещо, което ми се струва важно. Въпросът е, за проституцията обикновенно жените се представят по различен начин и мъжете се отнасят по различен начин към два вида жени. Мадоната и проститутката, майка ми, сестра ми, жената, която е част от моя социален живет, живот и от другата страна проститутката, която ме интересува само в сексуален контекст. Не бива в едно общество да има отношения между по този тип няма да постигнем успех, докато съществуват тези два типа жени в общественото съзнание и не проумеем, че става дума за една и съща жена, докато не приключим това разграничаване между двете роли на жените. И още нещо, какво мислим по въпроса за свободния избор? Много често се смята, когато говорим за свободен избор, имам предвид, че едно лице може да има пълен контрол върху собственото си тяло, може да продава своите органи, бъбрици и така нататък. Или както имаше едно съдебно дело във Франция, предоставяне на органи срещу заплащане и френският съд отсъди, че това е подсъдно. Не можем да третираме тялото си просто като обект. Това е въпрос на а, ценности. Така че аз смятам, че Всяко човешко същество идва на този свят със своята съдба и всяко човешко същество има своя мисия и както казва докладчика, никой не се ражда на този а, свят, за да бъде купуван и продаван, купуван от 15-20 мъже на ден. Това е в разрез с мисията на всеки от нас. Затова подкрепям доклада. Председателят, благодаря много. Давам думата на госпожа Зубер. Ем... Благодаря, господин председател. Според нас, докладът и компромисните текстове са положителни ще помогнат за развитието на равнопоставеността между мъжете и жените, ще гарантират правата на жените в частност. Така че ние ще изразим подкрепа за доклада. Няма да можем да подкрепим всички компромиси, но определено ще подкрепим повечето от тях. Ако те се приемат и ако няма изменение, което да е коренно противоположно на нашето разбиране за проституцията и за човешките права, защото в края на края ще говорим за правата на човека, ние ще гласуваме за. Намираме свършената работа за много положителна. Не ми се ще да се връщаме назад към дебати, които вече сме водили, за да достигнем до компромисните текстове, но ще отбележа, че не приемаме проституцията да се разглежда като някакъв вид а, труд, услуга или професия. Според нас професията е нещо, което е достойно и помага на човека да запази достоинството си, да постигне самореализация и щастие. Не може подобни определения да се прилагат към проституцията. Проституцията не може да се счита за професия, тъй като е в пълно нарушение на правата на човека в една изключително а, лична сфера. И достоинството на човека не се е, базира на това да продаваш себе си като парче месо, а, като а, предмет. И така, според нас, е, достоинството на човека, е, не може да се възхвалява като ценност на дадено общество, ако то приема да се продава човек като а, стока. И за това смятаме, че всяка стъпка, която е в посока на а, премахването на такива в, а, виждания а, ще е полезна и ще я подкрепим. Така ще можем да помогнем да се промени обществената политика в тази сфера. Благодаря госпожа Либе или госпожа Сабо. Кой иска първи думата? Благодаря, господин председател. Съжалявам, че закъснях. Аз е, трябваше да водя едно заседание за правата на жените в арабския свят. За това закъснях. Благодаря на колегите, благодаря най-напред за написването на доклада, благодаря и на докладчицата госпожа Хенипол. Докладът е великолепен. Имам е, някои изменения, които предлагам. В становището си обаче искам да се съсредоточа главно върху разбирането за някои изменения. Искам да помоля докладчицата да ми даде утре възможност да изразя своето мнение, което се отклонява по някои въпроси. В Германия от 2002 година имаме един закон, който действа, който е един от най-либералните закони за проституцията в Европа. Проституцията е либерализирана напълно а, и ние третираме проституцията като професия, като всяка друга. За щастие, това правителство, настоящето правителство реагира, този закон ще бъде преработен, ще има нова версия, но Въпросът е колегите да разберат каква е ситуацията в Германия, за това обяснявам по-нашироко. Моето желание е да се направи разлика между насилствена проституция и проституцията като такава. Когато човек погледне частните или държавни телевизии, се чуват мнения, че трябва да има пълна забрана на проституцията, обаче лобито, което защитава проституцията, е много активно. Политически не може да се движим в друга посока. Аз съм на мнение, че ако се забранат всички форми на проституция, тогава ще имаме ситуация на черен пазар. Ще имаме неконтролирани моменти неконтролирани ситуации. И тогава няма да може да и тогава няма да може да се налагат санкциите, които се предлагат в този доклад. Това са добри а, мерки, според мен. А, например, а, да се следят притежателите на бордели и така нататък. А, Накратко, е, според мен, от германска перспектива не е продуктивно пълната забрана на проституцията. Е, госпожа Морвей правилно каза, че е важно да се разбере до каква степен жената има право да решава да прави с тялото си каквото си иска. Тук става дума за ценности. Имахме и при други а, доклади а, подобна постановка, например при доклада за Броска, за Борска. Зададохме същия въпрос при абортите – Тоест имаме от една страна аргумента, че само жената може да, да решава какво да прави с тялото си. От друга страна обаче казваме, че жената трябва да бъде предпазена сама от себе си, когато се проституира. Има определена ем, непоследователност в становищата, която би било хубаво да се изчисти. За мен обаче е важно да се направи разлика между насилствената проституция и доброволната проституция. С тази цел съм предложила някои изменения. Госпожа Инфелд също върви в тази посока. Не зная дали ще получа подкрепа за тези изменения, но във всички случаи аз ще подкрепя доклада като такъв. Искам да уточня нещо. Обикновено не давам а, думата на никого по време на, гладуването, на гласуването, тъй като преди това провеждаме дебата и после само а, се провежда гласуване. Давам думата само на докладчика. Обикновено докладчика не казва нищо. Т.е. обикновено не бихме имали дебат утре. Дебатът е днес. И това се отнася изобщо при всички гласувания се прави така, няма нищо лично, не се отнася до вас. На никого не даваме думата, само гласуваме. Заповядайте. Извинете, е, не ви оспорвам. Не искам думата. Искам да кажа да гласуваме разделно. Не искам да променяте правилата заради моята позиция. По процедурното предложение. Подготвили сме се с помощта на отделните служби аз е, имам а, също съображения, които се отнасят към политиката и те ще бъдат отразени в списка за гласуване. Госпожа Саборска. Я съм велми рада, че aj в томто волебном období сме отворили отазку проституция. Благодаря. Въпросът е как да се занимаваме с въпроса за проституцията. Три е, пъти дискутирахме темата през този мандат. Благодаря най-напред за изслушването, което организирахте по темата преди коледа. Ставаше дума за проституцията, ставаше дума за това да изслушаме експерти от различните страни. Беше много полезно изслушване, защото когато човек се интересува от тази тема, той започва да разглежда ситуацията в различните страни в институцията. Аз се занимавам с темата от 10 години вече. И трябва да призная, че е, съм си променила отношението и подхода в рамките на тези 10 години. Не става дума тук само за насилствената проституция. Ви, ние винаги сме били против тази е, насилствена проституция. Но по въпроса за доброволната проституция мнението ми се промени и това видяхме и при изслушването, че мнението на, на, на много хора се е променило. А това, което засегна госпожа Зобер, легалната проституция се третира днес по-различно, отколкото преди 10 години. Затова искам да благодаря на докладчицата госпожа Ханибол. Тя имаше трудна задача. Тя изработи този доклад. Има конфликти между препоръките на европейско равнище и препоръките на национално равнище – ние винаги трябва да знаем и да наблюдаваме какво се прави в държавите членки. Моят опит сочи, че е хубаво човек да се застъпва за живота. Трябва да се а трябва да се защитава и нероденият живот. Е, в Словашката република има много либерален закон за абортите. От 1995-та година има закон, а, който не ограничава абортите. Има нужда само от заявка. Има единствено времево ограничение. Факта, че Словакия има такъв закон, ме доведе до желанието ми аз винаги да се изказвам за живота. Моето становище тук е същото. Защитата на достоинството на човека е нещо, което трябва да се защитава. Но аз разбирам колегите, които искат да се съобразят с националното законодателство. А сега искам да се изкажа в качеството си на докладчик в сянка по темата. ЕНП ще подкрепи компромисите. Ще има индивидуално гласуване, ще има а, разделни гласувания, поименни гласувания. Зависи от ситуацията в различните законодателства. Става дума за различни подходи. В доклада, които искаме да подкрепим, говорихме преди е, неодавна по отделните теми. И аз смятам, че утре ситуацията ще се развие така, че доклада да бъде прият. Това ще е важен сигнал, който ще изпрати нашата комисия в Европейския съюз. Благодаря. Господин Ромева благодаря ви. Факт е, че към този въпрос се връщаме неведнъж. Всяка година на практика за последните 10, откакто съм член на парламента и непрекъснато има спорове. Трябва да кажа, че има много неща, с които сме, сме съгласни. Има а, някои моменти, с които аз не съм съгласен, но има други, а, по които преобладава, ако не единодушие, то поне а, съгласие сред а, повечето от нас. Става въпрос за отношението към хората, защото а, при трафика на хора не винаги нещата опират а, до проституция а, детската проституция, а, според мен, това ни, при никакви обстоятелства не може да се а, приеме. А, но а, има много различни дейности. И Госпожа Нибле също оговори за мнимата проституция. При предния мандат, когато госпожа Саборска беше е, председател на комисията, е, имахме доста инициативи по отношение на налагането на забрана на принудителната проституция. Тъй в това отношение е, сме на едно мнение – Госпожа Лоначек е за докладчик Сянка и тя е възпрепятствана, но ме помоли да го отбележа това. Има неща, които са ясни, но има и други неща, които не са така едно, еднозначни. Например, за налагане на забрана на проституцията. Не знам дали да се наложи забрана или по-скоро да се приемат мерки, които да не насърчават, а по-скоро да разобеждават занимаващите се с това да го практикуват. Има такъв опит в някои страни. по-скоро да мислим за това да има правни изисквания и регламентация на, за лицата, които се занимават с тази дейност. По този начин поне някои от лицата ще престанат да се занимават с тази дейност, а в други случаи ще имаме правно основание за съдебно преследване на лица, които се занимават или допускат практикуването на а, тази дейност. Не може да затваряме очи пред действителността, дори да наложим забрана, това ще продължава да се случва. Затова смятам за необходимо въвеждането на и ясна а, нормативна база, която да а, позволява наказателно преследване на тези, които принуждават към проституция деца, били те момичета или момчета, или а, с част от трафика на хора а, така по някои от моментите съм съгласен с едни от колегите, по други с други. Не съм съгласен, че е правилен подхода да се криминализира при всички обстоятелства клиента не, не искаме да обявяваме за престъпници а, тези хора при всички положения, защото има а, мъже, които се занимават с подобна дейност, има и транссексуални лица. Ако а, вие а, тръгнете веднага чрез средства наказателно преследване, а, излагате всички тези хора а, на риск. От друга страна, ако погледнем случаите на легитимност на тази дейност, както казах, има организации, които активно работят по тази тема и в Германия, и в Испания а, те се занимават с хора, които практикуват тази дейност а, и разглеждат техната проблематика и а, ако това се приема за труд, а, това се да, означава да се защити тази а, то, а, това отношение към тези хора като към достойни хора. Какво означава? Дали било достойно или не да се практикува? Ние стигматизираме тези хора. Има асоциации на сексуалните работници, дейност, която се приема за абсолютно легитимна. Но да се налага, да се стигматизира, да се налага предварително клеймо, аз не съм съгласен. А, госпожа Зиглер също каза неща, с които аз намирам за неприемливи. Има обаче други области, където смятам е възможно да проявим повече гъвкавост. Тематиката е такава, че не можем да решим проблема от днес за утре, просто като забраним нещо. Що се отнася до гарантирането на правата на жени, които попадат в тези мрежи, ако се регулира, регулира една дейност, ще можем да помагаме по-добре и е, ще е, можем да изкараме практикуващите дейността на светло. Знам, казах вече, години наред обсъждаме този въпрос. Трябва да призная, че и моята позиция с течение на времето се разви и промени. И все пак следва да отбележа, че е, този текст ни води към е, по една определена линия, а аз не съм убеден, че е, е, абсолютно правилната. С господин Густавсон обсъдихме въпроса, имаме някои разногласия, но смятаме, че има много което да се направи, за да се подобри положението на тези хора. А, целта е да им се помогне и да се разреши проблемната ситуация. Нашата роля не е да ги съдим, председателя. Не можем да сме на едно мнение по всички въпроси, това е вярно, но по много от тях сме на едно и също мнение. Има ли друг от комисията, който желая да се изкаже? Не? Госпожа Ханивал, докладчика, получава думата. Благодаря. Благодаря на всички, които се включиха в разискванията. Ам, Този диалог неизменно е конструктивен и ние успяваме да изразяваме разногласията си по начин, който уважава опонента. И така че благодаря ви на всички. Наистина сме е, разглеждали този въпрос вече 10 години. Благодаря е, на всички колеги за градивните предложения, до които доведоха тези дебати. Искам да се спра на някои проблеми с госпожа Зиглер и после с госпожа Заборска. В последователността, в която се изказахте, за принудителната проституция, знам, че имаме разногласия. Аз уважавам казаното от вас по отношение на положението в Германия и в какво положение би изпаднала страната, ако отрас се промени положението и се въведе съвсем различна система. Вие говорите, също споменахте за някои предложения за изменения за принудителната и за мнимата проституция. Аз съм съгласна, защото има проституция, има и принудителна проституция. Аз съм съгласна а, да а, се разграничи терминологията и ще подкрепя това предложение. мисля, че това е основното ви съображение и то ще намери отговор. Аз не се отказвам от шведския модел, но не съм желала и не желая да се натрапва то на държавите членки. Това е доклад по собствена инициатива. Основната му цел е да се направи анализ на актуалното положение и да се набележат посоките за напредък. И всъщност е добре да имаме някои изводи. Тук отговарям и на господин Лайпер. Аз реших когато приех този ангажимент да изложим нашите размишления под формата на конкретно предложение. Аз не бих предложила, предложила шведския модел. Не бих предложила и безпрекословно да се забрани а, проституцията, защото а, а, това не е равностойно с забраната на закупуването на сексуални услуги, защото забраната за закупуване а, а, не забранява самата дейност. Аз мисля, че това е, е добра посока. Легализирането на прост... и наказателното преследване на самата жена проститутката или на дейността, свързана с съдържателството на публичен дом, не дават добри резултати. Ако се насочим към търсенето, ние към тези, които купуват услугите, ще намалим търсенето и по този начин, според мен, ще тръгнем реално към целите, които а, желаем. И не става въпрос а, за стигматизиране, за това да се раздават морални оценки за жените, занимаващи се с а, проституция, а за истинското равенство между половете и а, аз съм против идеята за проституцията, защото смятам, че тя е против равенството на половете. Съгласна съм, че противоречи на човешкото достоинство, но това не означава, че съм против хората, които се занимават с това. Аз ще подкрепя всички предложени изменения, които са в посока да се закрилят и подпомагат жените, които желаят да излязат от този занаят. Това е и по-сигурен подход. Аз не съм убедена, че жените по собствен избор се захващат в проституция. Те се тласкат в това положение, може би по економически причини, защото няма друг избор или защото са станали жертва на насилие, педофилия, може би и кръвосмешение или друг вид насилие. Повечето от а, жените, които се занимават с проституция, искат да се отърват и искам да осигурим система, която да подкрепя такъв един стремеж. Аз мисля, че трябва да помагаме на жените, които се занимават с проституция и искат да престанат. Трябва да помогнем на хората да а, запазват и а, собственото си достоинство. Не става въпрос за заклемяването им. И така, госпожа Зиблер, а, мисля, разглеждам а, нещата, които ви притесняват вас. Госпожа Запорска, много се радвам, че вие подкрепяте повечето от идеите в този доклад, защото тук става въпрос именно за това как се движим към консенсус защото имаме разногласия по някои а, аспекти, но по основните неща виждам сме обединени. По отношение на а, непълнолетните. Аз съм съгласна. Самата също, също съм ползвала думата момиче, girl, за, а, в много случаи, защото в различни държави членки има разлика между това как, на каква възраст законът определя а, възможността на жената да дава информирано съгласие за полуфакта. А понякога това е 16, понякога е повече. Иначе съм съгласна неминуемо, несъмнено, че проституцията е престъпление, когато става въпрос за принуждаване или тласкане на момиче или млада жена, която не е навършила пълнолетия по смисъла на закона. Аз съм за наказанията по наказателна процедура, за сводничество, за организирани престъпни групи, които се занимават с трафик или е, транс, с а, а, принуждаване към проституция, защото именно този вид престъпления захранват проституирането. Аз се радвам, че успяхме да осъществим един да, дебат, който бе така аплодотворен в това отношение и ще гласуваме утре. Благодаря ви. Благодаря много. Както каза и докладчика, е, мисля, можем да бъдем напълно удовлетворени от е, обсъждането. Гласуването предстои утре. След което през февруари докладът влиза в е, пленарна зала, в то, през втората февруарска пленарна сесия, с което изчерпваме тази точка от дневния ред. Сега предстои заседание на координатието с това. Към момента закривам сутрешното заседание. И всъщност имаме време до 11.30 за координаторите, но от тези, които трябваше да дойдат по-рано, вече са тук. Така че мисля, че можем направо да продължим с заседанието на координатор